Uh, uh, Уважаеми колеги, тъй като председателят на комисията все още не е пристигнал, аз ще трябва да председателствам срещата. Не знам точно в какъв капацитет, дали защото съм най-възрастният член на комисията по външни работи. Вие ще си прецените, защо точно мен ме помолиха да председателствам. Така или иначе, се надявам, че нашия председател Елмор Брок ще дойде. За мен е истинско удоволствие е да приветствам Ахмед бин Мохамед Алджаруан, председател на Арабския парламент. Добре дошли сред нас, Ваше превъзходителство. Приветствам с добре дошли и всички високопоставени служители, които ви придружават, включително и посланника. Обръщам се към вас с молба да ни представите информацията, която имате да споделите. След това ще проведем дискусия. Аз се надявам, че междувременно господин председателят ще пристигне. Пък аз много тихичко ще се оттегля на моето скромно място тук в залата. Ваше превъзходителство имате думата. Благодаря на вас. Рахман Рахим. permettez е, Уважаеми дами и господа, ще си позволя да говоря на арабски, защото така ми е по-лесно. Добър ден на всички! Уважаеми дами и господа, за мен е огромна чест да се срещна с вас тук в Комисията по външни работи в рамките на нашето посещение, посветено на сътрудничеството ни. Надяваме се, че такива посещения ще се превърнат в традиция и ще имаме редовни контакти. Благодаря на председателя за любезното посрещане. Надявам се, че днешния ден ще бъде първият крайъгълен камък на нашите съвместни отношения, междуинституционални отношения и така ще укрепим приятелските връзки между Европейския парламент и Арабския парламент. Надяваме се, че ще успеем да изградим свои институции в арабския свят, които да имат институционални връзки и сътрудничество с европейските институции и най-вече с регионалните парламенти. На първо място, разбира се, за нас е Европейският парламент – Надявам се, че споделяте нашето мнение за това, че арабския и европейския свят са тясно свързани както исторически, така и човешки. Сега имаме и зони за свободна търговия, традиционни взаимоотношения. Това е тенденция, която сега се укрепи с подписването на споразумения за асоцииране и сътрудничество с различни арабски държави. Предстои и подписване на споразумение за свободна търговия като продължение на процеса от Барселона както и в рамките на политиката, водена от Средиземноморския съюз. Продължение е и на споразумението с Европа от 1989 година. Ние не само се стремим да запазим и поддържаме тези отношения, напротив, ние държим да има нови инициативи и да излезем далеч извън рамките на двустранните споразумения. Уважаеми депутати, ние с голямо внимание следим позицията на Европейския парламент и най-вече позициите на вашата комисия, която играе важна роля по отношение на арабския свят, Близкия изток, израелско-палестинския конфликт и прочие. Не искам да пропусна да подчертая колко и о, много са общите ни интереси. Имаме волята да укрепваме общите си ценности. Същевременно с укрепването на общочовешките ценности ценности, економическите ни, социални интереси. Ние сме против каквато и да било дискриминация. против дискриминацията, расовата и религиозната дискриминация сме, защото сме убедени, че всеки народ има право на собствена свобода, на собствен избор на държавен режим, без да се поддава на външно влияние. Осъждаме всеки вид окупация, включително и израелската окупация в Палестина, защото всички сме за мир. В някои региони, като Близкия изток, е много важно да се намерят решения чрез умиротворяване чрез преговори, чрез намиране на взаимно приемливи варианти. Подчертаваме, че подкрепяме общите ценности. Що се отнася специфично до Сирия от европейски политическа, арабска и международна гледна точка бяха положени редица усилия за съставянето на демократично правителство в Сирия, така че сирийския народ да се ползва от правото си на самоопределение. Това, на което сме свидетели днес, обаче е, че сирийският народ заплаща една много скъпа сметка. Ние подкрепяме сирийския народ, за съжаление обаче сме свидетели на ежедневни кланета от страна на военните. Към това се добавя и проблемът с бежанците. За съжаление Сирия се превръща в заложник на самата себе си. Има редица е, партньори, които очевидно желаят продължаване на конфликта. Трябва да бъдем много бдителни и да внимаваме този конфликт да не се превърне в устойчива тенденция, защото е против нашия интерес нестабилността на региона застрашава и нашите отношения с економическите партньори, включително и с Европейския съюз. Трябва да направим всичко възможно за прекратяване на конфликта и за това всички участници в процеса да намерят мирно решение. Очевидно ще трябва да има преходно временно решение за прекратяване на въоръжените конфликти и на въоръжените кланета. Друга дума не мога да употребя. Сирийският народ има своето право на многопартийна система, има своето право на демокрация. Мисля, че това наше заседание би трябвало да завърши с ясни послания в това отношение. Разбира се, че има и други теми, по които ние бихме искали да разговаряме с вас. сътрудничеството между нас и вас се разширява все повече и повече културите, обществата, економиките се, са вече толкова взаимно преплетени, особено като имаме предвид, че Средиземно море има своя европейски и своя арабски бряг. Трябва да съзнаваме, че сътрудничеството ни е необходимо, за да откликнем на предизвикателствата на днешното време. Ние ще положим усилия да излезем с ясна позиция, така че да няма вмешателство на други държави във вътрешните работи на арабските държави. Благодаря ви за това, че ме изслушахте така внимателно. Благодаря и на председателя на комисията. Надявам се на един хубав диалог. Благодаря. Благодаря, господин председател, за това встъпление. Сега бих дал думата на господин Тенок. Много ви благодаря, господин председател. Не очаквах първи да се изкажа. За моята група това е истинска чест. Добре дошли тук сред нас, уважаеми господин председател на Арабския парламент. Аз съм един от основателите на партньорството с страните от залива от арабския свят, така че проявявам изключителен интерес към страните от Близкия изток и Северна Африка проявявам изключителен интерес и към мирния процес близки Близкия изток, арабската пролет и така нататък. И съм силно убеден от 14 години насам, като са в парламента, че парламентарното измерение е много важно за всички изпълнителски институции. Той им дава по-голяма Легитимност е също така е по-голяма силна, сила на осмотрение и преценка на това, което се провежда от правителствата. Виждаме нарастващото въздействие на арабските правителства. Е, за нас стана видно колко важно е чрез намесата в е, Либия е, това въздействие да, при справянето с Кадафи. Надявам се, че вашия парламент ще даде нови сили при оформянето на дебатите проблемите, както в арабския свят, така и по-глобално. Ние в нашия парламент традиционно поддържаме силни връзки с други парламентарни институции. Аз съм заместник-председател на делегацията на нашия парламент в парламентарната асамблея в НАТО. Надявам се, че също така ще имаме своята делегация в съвета на Европа, защото Европейския съюз ще стане страна по конвенцията за правата на човека. Вчера имаше голямо заседание на Евронест, като присъстваха и шест страни от източното партньорство. Наистина много важни дебати проведохме. Армейските колеги за първи път присъстваха, проведохме с тях много сериозен диалог. също така колегите от Азербайджан. Не чудесно Чудесно е, когато едни страни, които нямат традиционно приятелски отношения, да заседават заедно, да имат възможност да срещнат представители на своите правителства и държави. Също така и присъстващи от Израел, от арабския свят, техните представители също разговаряха за това как може да се осъществи напредък по мирния процес. Миналата година се радвах, когато посетих Етиопия. Видя, бях много радостен, когато видях, че Европейския парламент успява да подкрепи панафриканския парламент на Африканския съюз. Смятам, че още много повече работа може да се свърши, можем да научаваме много един от друг. Вашия парламент, нашия парламент, като смятам, че ние сме уникална институция, защото сме сме най-голямата парламентарна асамблея, пряко избирана от избирателите в целия свят. Така че се гордея с, с това. Искате да ви знам и някои въпроси, обаче. Най-напред един въпрос, който беше свързан с 17-та годишнина на арабската мирна инициатива като формула да се върнат преговорите между Израел и арабския свят. Зна... Може ли отново да се рестартира този процес? Знам, че президентът Обама също действа за действане на тази инициатива. Това ли е очевидният избор? Вчера се взе и много така противоречиво решение да се вдигне ембаргото върху вноса на оръжие за сирийския режим. Това поне ми се струва, че е един пример за Европа, която е много разделена от едно такова решение. Смятате ли, че това е решение, което е добро и оръжията ще отиват при умерените, е, при умерната опозиция? Видяхме, че преговорите в Женева достигнаха до пробив и е възможно да се стигне до промяна на режима в Сирия, в крайна сметка. И още нещо, което не беше обсъдено вчера, но ще се се обсъди наскоро Хизбола и включването им в черния списък на терористични организации. Знаете, че имаше атентат в България срещу израелски туристи. Също така беше предотвратен един атентат в Кипър. Смятаме, че Хизбола беше за този атентат. Мисля, че дори французите сега вече променят своята нагласа. А сега Хизбола формира част от правителството в Ливан, може би ще влезе във вашия парламент. Какви ще са последствията, ако Европейския съюз включи Хизбола в черния списък на терористичните организации? Благодаря. Благодаря, господин Танок. Ембаргото върху ръжените доставки не е отменено, но няма значение. Monsieur le Président, Monsieur le Monsieur le président du, du Господин председател на нашата комисия, господин председател на Арабския парламент, ще говоря на френски с ваше позволение. Сигурна съм, че разбирате този език. Искам да ви приветствам с добре дошъл от името на Европейския парламент и от името на моята група на либералите. Имам следния въпрос. От няколко месеца се питам дали Арабската лига и съвета на ислямските държави, съвета за сътрудничество в залива, тези наднационални органи, където заседават правителства и парламенти от арабски и мусулмански държави. Да, сметка, че това не е едно и също нещо. Не казвам, че арабското правителство е също като мусулманско правителство. Но въпросът ми е как гледате на конфликта между сунити и шиити? Защото този конфликт е, ми се струва, че внася разрез в процеса на намиране на мирно решение. Как вие и вашите съседи, гледате на този въпрос? Смятате ли, че може да се направи нещо по него? Да се предвидят такива мерки, с които да се смекчи конфликта? Виждате ли някакъв изход? И последната ми забележка по темата. Струва ми се, че самите мисулмани са основните жертви на този конфликт. Те самите страдат. Говорим за обикновени хора, обикновени мусулмани, които умират. Стотици, десетки хиляди. Питам се, можете ли да ни помогнете? Най-малкото, дори това да не е във вашите правомощи, искам да чуя какво мислите по този въпрос. Добре дошъл, господин председател. Присъединявам се към казаното от колегите за значението, което Европейския парламент отдава на ролята, която може да изиграе вашия парламент, като се гласува действията на отделните членове. Искам да задам въпроси, които смятам са пряко свързани с вашата роля. Миналата седмица, или всъщност даже тази седмица, се публикува доклад от Freedom House за свободата на медиите в е, света, свободата на изразяване и по-конкретно медиите в света. Арабските страни не са с много добри резултати в е, това отношение. Разбира се, свободните медии са залог за отчетността и за парламентарния контрол. Та, какво мислите може да направи вашия парламент в това отношение? На следващо място, Европейския парламент наскоро Миналата седмица при резолюция за конфискацията на активи, имущество, нашата собствена отговорност и помощта, която може да окаже на арабските правителства да си възвърнат обратно имущество от диктатори. Много от тези активи са в, скрити в банки, но много от тях се намират в самите арабски държави, в залива. Арабския парламент, Арабската лига, какви инициативи предприемат, за да подпомогнат усилията на тези държави? Става въпрос за достоинство, за економическа необходимост за много от тях. Става въпрос и за правосъдие, справедливост. Те ще се нуждаят от съответната подкрепа. Особено когато има някои доста странни събития. Ковецко, Ковецко дружество наскоро спечели е арбитражен, арбитражно дело срещу Либия за пропуснати ползи, за печалба, която не е получена по линия на един проект, сключен между Кадафи и Ковецкото дружество. Това е един друг аспект на същия проблем, който вече очертах. Колегата Танък спомена нещо, към което се присъединявам, а именно мястото на арабската мирна инициатива. Тя ще се задвижи ли и на къде? И относно Сирия, Сирия, тук бе председателя на Генералната асамблея на ООН. Той ни каза, че се опасява, че Сирия ще се превърне в поредния Афганистан, в Близкия изток. от регионална е, конфликта в Сирия може да се превърне в регионален конфликт. Конфликт между Иран, Саудитска Арабия, шиити и сунити. Какво е вашето мнение? Каква е вашата преценка? Благодаря, заповядайте. Господин председател на Арабския парламент. Благодаря ви, господин председател. في الواقع أنا أشكركم جزيلا على هذه الأسئلة المهمة جدا والتي يعني Искам да ви благодаря за всички тези въпроси, които са много важни, защото те са част от причините, поради които ние се стремим към сътрудничество и поради които нашите два парламента се стремят към истинско партньорство, на което аз се надявам, за да можем да постигнем резултати, които са от полза за двете страни. Искам да се спра на въпроса за мирния процес в Близкия изток. Ние, представителите на арабския свят, разбира се, че желаем да има мир Нашата религия, нашите традиции се коренят в мира. Така че повечето арабски лидери се опитват наистина да решат конфликта по мирен начин, включително се стремят и към мирно решение на арабско-израелския конфликт. Обедени сме, че създаването на две държави е правилното решение там. Обедени сме, че палестинският народ има изконно право да живее на собствена държавна територия с защитени граници. В този смисъл ние подкрепяме мирния процес. И сега, ако попитате арабския парламент дали желая да присъства на мирните преговори, отговорът е да, желаем да присъстваме, желаем да подкрепим този процес. Сега за оръжейните доставки и отмяната на оръжейното ембарго за Сирия. Не бихме искали да наливаме масло в огъня не бихме искали а, оръжия за унищожение, оръжия за водене на война да бъдат внасяни в арабския свят. Сирийският режим се стреми е, да унищожи младите хора, унищожава дори и деца. Режимът е а, е, пагубен, а ние сме срещу войната, ние сме за а, мирен процес, но сме и за полагане на истински усилия. Не можем да разчитаме само на добрата воля, трябва да се действа. От две години, цели две години е Сирия е във война и никой не знае до кога ще продължи това и до къде ще се стигне. Има партии, които играят не до там положителна роля, която не намира одобрението на арабския свят, защото техните идеи не отговарят на изконните арабски идеи. Конфликтът изобщо не е в интерес на арабския свят и не е от полза на мирния процес в света. Продължаването на военните действия в Сирия ще доведе до по-нататъчно насилие, по-нататъчен терор и терористични актове. Така че в този смисъл подкрепяме всички онези, които се застъпват за решаване на проблема. Естествено, че това решаване, решение трябва да се намери в рамките на Сирия, но външните сили, САЩ, Европейския съюз, Европейския парламент, би трябвало да изиграят ключова роля и то в най-скоро време. Да, ще имаме заседания, ще имаме обсъждания, но не бива да изчакваме следващия мандат на американския президент. Ето, изчакахме втория мандат на Обама и нищо положително не се случи в Сирия. Сега какво? Да чакаме нов ирански президент, преди да започнем да се занимаваме с въпроса от друг аспект? Не. Ние отхвърляме такъв подход. Има стотици хиляди хора, които ежедневно стават жертва на оръжията на режима на Хафез Асад. А какво е това оръжие? Оръжие от Русия и Иран. Това е много значително. А сега за Хизбола. Искам да отговоря на два от зададените въпроси. Ние, представителите на арабския свят, и представителите на Арабския парламент сме сунити, шиити, християни, друзи, но всички сме под един чадър, чадъра на това да си арабин. Не бихме желали някой отвън да налива масло в огъня в арабския свят а, противопоставяме се на каквото и да било вмешателство на Иран, Европа или САЩ, което би могло да доведе единствено до нови въоръжени конфликти в арабския свят. Ето защо Арабският парламент още преди три месеца заяви, че продължаването на войната в Сирия заплашва да въвлече и нови страни в конфликта. Сирия отдавна търси този конфликт, а Ливан е само началото. Това е само е, от друга страна Ливан е ключова страна за региона, страна, която е много важна за нас. Не бихме желали и други страни да бъдат въвлечени в конфликта, като например Йордания арабските съседни страни трябва да проявят активност. Ние, представителите на арабския свят, апелираме тук в този парламент да присъедините гласовете си към нашите гласове, за да можем да се обърнем към международни институции като ОНЕ, да предприемат усилия за спиране на военната машина в Сирия. Необходим ни е истински мир. Тази военна машина трябва да бъде спряна, за да се постигне истински диалог в Сирия. Сега за сътрудничеството. А, ние представителите на арабските страни дойдохме тук като ваши партньори. Отдавна сме свързани с Европа, имаме дългогодишни връзки и традиции на сътрудничество. Това, което искаме е да ги задълбочим, укрепим и разширим в интерес на нашите народи и нашите граждани, както и на гражданите от Европейския съюз и в интерес на бъдещите арабски и европейски поколения. Ние сме дълбоко свързани в търговията, в културата, в политиката. Тук сме, за да задълбочим тази свързаност, за да си сътрудничим тясно с нашите приятели от Европейския парламент, да намерим общ работен механизъм. Желанието ни е да се сформира комисия или група или някакъв орган, който да служи на укрепването на арабско-европейските отношения. Ето защо за нас е изключително важно да намерим вярната рамка за сътрудничество, нещо за което медиите могат да спомогнат до голяма степен. Не бива да се забравя, че Европейският парламент и Арабският парламент могат да изиграят изключително важна роля, например, за осведомяване на населението. Сега госпожа Гомеш попита за едни сметки. Да, в САЩ има такива сметки, в Европа има такива сметки. Има сметки, които все още са под контрола на стария режим, на старите режими. Арабският парламент все още не е получил мандат да се занимава с този въпрос. В началото на парламентарната си дейност се посветихме преди всичко на въпроси които са от жизнено значение за арабския свят и за неговото обединение. Опитваме се да избягваме въпроси, които разделят арабския свят. Съсредоточаваме се върху това, което ни събира с Европа и останалия свят. Тук искам да подчертая отново, че не бихме желали да настъпват напрежения в, евро, в арабския свят. Не бихме искали да повдигаме въпроси, които да подкопават общото между нас. Разбира се, че сме готови да си сътрудничим с Европа и Европейския парламент. Опитваме се да задълбочим сътрудничество между двата континента. Председателят, господин председател благодаря ви за това изявление. Ние също като многонационален парламент смятаме, че трябва да задълбочаваме отношенията си а, и сътрудничеството си. Що се отнася до конфликта в Близкия изток, четворката и прочие, трябва да подчертаем колко са важни парламентарните канали, по които могат да се намерят решения или поне да се упражни влияние върху задълбочаването на мирния процес. В края на изявлението си вие казахте колко е важно кризите в едни страни да не водят до дестабилизация в други, какъвто е случая в момента в Йордания, Ливан, а и да не забравяме Турция. Оказва се, че такива кризи в днешно време не приключват до границите на дадена държава. Напротив, те имат много по-широко въздействие. Затова съм толкова щастлив, че днес имахме възможност да проведем този разговор. Под... Надявам се, че вашите контакти с нас и с нашия председател Мартин Шулц ще допринесат за това задълбочаване в интерес на нашите граждани, защото е важно да има парламентарно влияние, когато текат подобни процеси в света. Затова много се радвам, че доколкото си спомням, вие сте през 2012 година избран и още през първата половина от мандата си решихте да дойдете при нас. Тук са и вашите колеги, председателят на комисията по външна, външни работи на вашия парламент. Така че се надявам, че отношенията ще продължат, ще намерим и съответната работна рамка. Благодаря ви много.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 Колеги колеги, уважаеми колеги, Добре дошъл сред нас на господин Мартин Коблер, специален представител на ООН. Специален представител на ООН за Ирак. Много ви благодаря, че днес намерихте време да дойдете при нас. Знае много добре с какви трудности се бори Ирак, респективно какви проблеми срещате вие там. И искам изрично да подчертая а, колко много уважавам дейността на ООН и вашата дейност, личност през последните две години в Ирак. Мисля, че мандатът ви скоро изтича. Ще се посветите на ново поприч, поприще. Мисля, че не ви е било лесно толкова години да бъдете представ... специален представител за Ирак. Април беше най-ужасния месец през в сравнение с други месеци през последните години. Кървави сблъсъци между шиити и сюнити разрастват се само през април са 700 загиналите и повечето от тях цивилни лица. Разбира се, че тук не можем да не направим връзка с насилието в конфликта в Сирия, което просто прелива на иракско-сирийската граница и западните региони. Мисля, че и ние като депутати трябва да отправим апел към всички политически и религиозни лидери в Ирак – да прекратят насилието. Особено насилието срещу цивилното население. Смятам, че тенденцията, която в момента се наблюдава, е изключително опасна. Ние трябва да я спрем, защото иначе много жертви ще легнат на нашето съзнание. Господин Коблер, имате думата. Благодаря, господин председател. Will... Минавам официален език на ООН, така че ще говоря на английски. Много ви благодаря за поканата. За втори път ви гостувам. Бях тук вече преди една година и имах честа да се изкажа пред вас. Много неща се случиха през изминалата година и, както казахте много ясно в своето встъпително слово, Ирак в момента е на кръстопът и мога да кажа, че от, само, от самото начало, че съм много обезпокоен. Обезпокоен съм, защото страната наистина е на кръстопът и опасността да се върне назад в миналото съществува. Видях миналото през 2006-2007, когато бях посланик на Германия в Ирак и никой не иска да се върнем назад към тези ужасни времена на брутална гражданска война, когато всички са изправени срещу всички останали. Ескалиращото насилие е много обезпокоен успокоително. Онзи ден 85 души умираха по улиците на Багдад. Вчера 87. И това е нещо, което трябва да спре. Както казахте, господин председател, много е важно да се обърнем към политиците, защото това е тяхна отговорност да спрат кръвопролитието в страната. Това трябва да стане не само чрез наши усилия, но и с усилията на международната общност. Трябва да се решат нерешените проблеми в Ирак. Имаме патова ситуация не само от последните избори насам, но от 2010 година споразумението за Арабската лига, което не беше приложено на практика, нарастващото раздразнение на сунитите и а, тяхната реакция да излязат на протест от миналия декември деца. Миналия декември което беше провокирано от ареста на някои от хранителите, на суницкия финансов министр. Така че се стигна до тези протести, които бяха до голяма степен мирни в полициите на Амбар, на Ялал, на Багдад в Западен Багдад, където живеят много сунити. В момента обаче всички са обезпокоени, че призрак на гражданската война ще се завърне. Още един фактор, влушаващ ситуацията, е положението в Сирия, в региона и можем да обобщим това с термина сливане на бойните полета. Вече виждаме, че всички е, наблюдават Сирия, наблюдават Ирак през цялото време през по-голямата част от времето международната общност не говори за Ирак, защото се съсредоточаваме върху Сирия. Но бойните полета се сливат и виждаме, че има отражение върху поведението на страните в Ирак. Опозицията си има някои свои искания. Ние се опитваме да стигнем до един конституционен процес, за да можем да се справим с тези политически искания, които идват от тяхна страна. Повечето от исканията на протестиращите, които са свързани, които водят до това насилие, са свързани с политическото устройство на Ирак. Много нета се чуват не на политическото единение на страната, да, на политическото географското разделение, не сред всички, възниква въпроса за закона за амнистията и много други въпроси, които трябва да бъдат взети сериозно. Сега в момента партиите не си говорят една на друга, сърдити са, не сядат на една маса заедно, няма диалог, няма програма за провеждане на преговори и това доведе страната до ситуацията, в която е в момента. Какво правим ние от ООН и какво може да направи международната общност? Това, което правим от януари миналата година, когато ситуацията се влуши значително с демонстрациите, които доведоха и до инцидентите в Хавиджа, където 42-43 души загубиха живота си на площада на демонстрациите. Наистина много тежък удар, много тежко събитие за а, взаимоотношението между демонстрантите и правителството. Това, което се опитваме да направим е да запазим равна дистанция от двете страни и от правителството. Ние имаме връзки с тях, разбира се, но и демонстрантите да не вземаме страна при политическите искания, а да поставяме ударение върху искането за диалог, да се опитаме да седнем на една маса заедно с тях в Багдад ние сме всъщност единствените, които отиват в Рамари, в Фалуджа, в Акрит, във всички тези области, където са фокусирани, където са концентрирани демонстрантите, но също така и в другите части, в които живеят сунити и в, от които получават своите инструкции демонстрантите. Наистина работим заедно с тях по един, една работна програма, която е свързана с установяването на мир. Сега казвайки, че не заемаме страна, за да можем да бъдем на равна дистанция от двете страни по политическите искания, си имаме пет основни принципа. Това са принципа, които се прием, принципи, които се приемат от правителството и повечето от демонстрантите. На първо място запазване на единността на страната на неделимостта на страната. Който иска да разруши страната, да я раздели, е нещо, на което ние ще се противопоставим. На второ място, принципа за ненасилие. Всички наистина се страхуват, че тенденцията е връщане към насилие, към загуба на човешки живот. На трето място е въпросът свързан с а, религията и за това, че езика става все по-фанатичен. Вижда се, че може да се стигне до един конфликт на, наистина на много сериозна религиозна основа. И тук в случай двете страни трябва да работят заедно с религиозните си лидери, както и демонстрантите, трябва да смекчат своя език, най-вече свързан с религиозното, с вероисповеданието. Не трябва да се стига отново до сблъсъци на основа сунити, шиити. Четвъртия принцип, който препоръчваме е, че всички разговори трябва да се състоят въз основа на Конституцията. Това е върховния закон на тази страна. Това е единствения закон, с който разполагат Конституцията. И виждаме при нашите разговори с сунитите и демонстрациите, които стигат до тези много тежки събития, все повече често се чува не на Конституцията, не на премиера, ние искаме да чуваме повече да, да на Конституцията. Разбира се, Конституцията не е идеална. Не е идеална, защото не се прилага. Например, Ирак е федерална държава. Федерализмът не се приема на сериозно в Ирак. Просто няма такава практика на федерализъм но не може като последствие да наблюдаваме а, избор да не се прилага Конституцията. Е, единственият резултат може да доведе до мирно бъдеще само единствено ако се прилага Конституцията. Федерализма означава изподеляне на властта, означава разпределение на властта и на това отделните региони да разполагат със съответните правомощия. Не, няма а, двукамерен парламент а пък няма такава федерална държава с втора камера, в която отделните региони да имат думата. А също така и финансовото, финансов, финансовата власт и разпределението. Ирак е богата страна във всяка една, от всяка една гледна точка но ресурсите, финансовите ресурси не са разпределени по справедлив и равнопоставен начин. Трябва да се приема закон за разпределение на приходите и всичко това трябва да става възоснова на Конституцията. И в момента в настоящата криза важна молба към всички, както към правителството, така и към сунитите тенденцията да се блокотира парламента, тенденцията да се напускат парламентарните заседания, да се бойкотират заседанията на кабинета. Това отслабва демократичните институции, а не ги подсилва всички могат да си кажат мнението, че имат някакви проблеми. Само ако а, оставите да довърша. Сега, основното ми опасение тук е, че държавата е на кръстопът и има опасност да се плъзнем, а, да се плъзне към миналото изпълнено с насилие. И тук искам също да ви помоля и за вашата помощ. Ако може Ирак отново да влезе в полезрението на международната общност. И мисля, че това е моето послание към вас. Вчера се а, видяхме с а, много от вас. На 22 април чухме заключенията на съвета, които изразяваха опасения за влушаването на ситуацията в Ирак. Сега следващият проблем е кюрдско-арабския конфликт, който все още не е решен. Патовата ситуация във връзка с вътрешните граници. Няма определени граници между кюрдските области и арабските области. За момента там положението е тихо и спокойно. Вътрешната ситуация се определя от конфликта в Багдад, но това е нещо, което не трябва да забравяме сега в положителна гледна точка ние окоръжаваме взаимо, взаимоотношенията в региона, най-вече връзките с Ковейт в глава 7 е заложено това, резолюциите по глава 7, които се смятат за тежест от войната на Садам Хюсейн срещу Ковейт – беше подписано двустранно споразумение в Ковейт по границите, така че се надяваме, че вече са подобрени връзките с съседните държави. Нека да се върна на ролята на Европейския съюз. Мисля, че го споменах това и е миналия път. Ние от Обединените нации се чувстваме до някъде самотни в Ирак. трябва ни най-напред съюзник и това може да бъде само единствено Европейския съюз тъй като имаме вашата делегация, посланника, който е в Ирак, защото по този начин може да се стигне до политическо присъствие. Знаем, че споразумението за партньорство е изключително важно и е много важно да се постави ударение върху това. Но смятам, че също така е много важно Европейския съюз да постави ударение върху своята политическа роля в Ирак, защото нашата работа ще става за в бъдеще бъдеще все по-трудна. Регионалният подход, това е моето второ искане да не се изолира Ирак от другите области. Обсъждате Сирия, но не и Ирак. А всъщност става дума за двете страни на една и съща монета. Трябва да се разглежда региона като цяло. Много е важно да не се разглеждат страните по-отделно. Знам, че е трудно. Трудно е и в рамките на Обединените нации трябва да се прилага регионален подход към Ирак, към Ливан, към Иран, за да може да се ограничат отрицателните последствия от това, което протича в момента. сега като стигнем до лагера Аша, защото знам, че това е, е включено в работата на много от е, вас. Мисля, че там положението за сега е замръзнало. Там има 3100 души в лагера Либърти. Те бяха прехвърлени от лагера Аша миналата година и 100 души още са в лагера Аша. А, ситуацията е доста осложнена, като Първият проблем е липсата на сътрудничество с много а, организации, с ОНАМИ, с МИК. Има известни трудности при работата с ОНАМИ, но също така и с а, върховния представител на ООН е. Имаме в момента преместване 210 към Албания. Е, известен брой ще бъдат преместени в Германия, но както казах, всъщност и е, UNCR вършат страхотна работа в лагера Либърти. Те провеждат така наречените интервюта за решение, но всъщност обитателите просто не се появяват за подобни интервюта. Е, днес поискахме да дойдат 34 души на интервю, не дойде никой. Тоест, няма никакво сътрудничество с нас, с управлението на беженския лагер. Също така виждаме и все по-голям проблем с наблюдателите. Вие знаете, Европейския съюз дава 12 милиона евро за цялата дейност. В момента има над 100 души, представители на различни организации, които работят по разрешаването на проблема. Това се финансира от Европейския съюз и Съединените щати. Естествено е процесът на пренасочване на хората към други държави да продължи. Това на първо място. На второ говорим за премахването на лагера Аша, както обяви правителството все още има 100, 100 души в лагера Шаф. Те все още ам, живеят там, защото се опитат да защитят своята собственост. Опитваме се от ноември миналата година да ам, накараме е, да се стигне до назначаването на трима иракски адвокати, така че да се реши проблема със собствеността. Но искам да кажа тук, да подчертая, че това не е а, е, мое мнение. Правителството на Ирак смята, че е, всеки един обитател на лигера Либърти, на, ли, на ли, лагера Ашраф е, е считан за незаконен жител на Ирак. Така или иначе, пак казвам, че има 100 души, които все още са в лагера Ашраф. Опитваме се да предотвратим оставането на тези хора там. И това, което се опитваме да кажем, е, че трябва да се избегне всякакво насилствено решение, защото по този начин разрешаването на проблема ще стане още по-трудно. Така или иначе, обаче ще има съдебна заповед а, идната седмица да бъдат изведени насилствено хората от лагера, защото проблема вече продължава твърде дълго. Ще се назначи комисия, която да оцени собствеността на тези хора, а също така жителите на Ашраф имат право а, да изпратят свои собствени адвокати, които да ги представляват в тази комисия. Опитахме се да убедим правителството да няма насилствени принудителни мерки спрямо Ашраф и правителството казва това не е наше мнение като се вземе предвид, че те са незаконни чужденци а, в страната, какво правят европейците в този случай? Всъщност те питат, ние нямаме ли право да ги изведем насилствено. За нас това е хуманитарна задача. Ние не участваме в правни въпроси а, или каквито е да било имуществени въпроси. Опитваме се да разрешим проблема въз основа на а, хуманитарната дейност. Трети проблем, който става все още по-труден, това е системата за управление и контрол в Кемп Либърти. Това за нас е много трудно. Разделението на жителите на Кемп. Либъртите са разделени на 7 сектора, те нямат свобода на движение, ние следим там дейността непрекъснато. Имаме над 300 доклада по наблюдението от началото на самата дейност. Имаме и следим начина по който структурата на управление и контрол в Кемп Либърти се организира и там имаме все общи а, проблеми. Не може да се толерира а, липсата на свобода на движение. Жителите на Кемп Либърти са ограничени към своя раздел и не могат да се придвижват от един раздел в друг. Също така ограничения достъп до медицински услуги. Има иракска клиника, но не всеки жител на Кемп Либърти знае, че има такава клиника, не знае, че има безплатен достъп и че има право да посещава тази поликлиника. Има хора, които са много сериозно болни и те заслужават качествено медицинско лечение, ако желаят. След това на следващо място е въпроса за информация. Няма, например, мобилни телефони за Ашраф или Ебарти. Има един а, канал на МК, МК, нищо друго не е достъпно, така че мисля, че това не е допустимо през 21 век правителството на Ирак не би трябвало да налага такива ограничения, трябва да има право на свободен достъп до интернет. ние, като наблюдатели, все по-трудно провеждаме частни срещи с жителите, и това е част от нашите преговори. В Париж бях уверен, че нашите наблюдатели ще имат достъп, за да могат да водят лични разговори, разговори насаме с жителите и мисля, че това става все по-трудно и се предотвратява от системата на надзор. Имаше инцидент вчера, когато надзирателят е прекратил интервюто, защото интервюирането е казал нещо, което е било неудачно според този надзирател. Това прави достъпа до жителите, до обитателите на Либърти много по-трудно. И по този начин работата ни се затруднява. Просто назначаването на интервюта не се предава на тези, които трябва да се явят. И мисля, че това е нарушаване на правата. Всеки трябва да може да реши дали иска да напусне лагера или не. И на последно място, последна, последни думи. Много често се казва, че жителите искат да се върнат обратно в Ашраф Говорил съм многократно с представители на правителството, но те ми казват, че това е червена линия, така че не е възможно да имаме връщане към лагера Ашраф. Правителството няма да го позволи. Единственият път от лагера Либърти е към трети страни, към Албания, Германия и така нататък. И много ви моля вие да говорите с правителството, вие да а, говорите със своите правителства и да кажете, много ви моля, приемете тези бедни хора в своите страни. Смяната на страната е единствения начин на тези хора да излязат от лагера и аз призовавам ежедневно нашите наблюдатели да направят всичко възможно да провеждат тези интервюта. Както ви казах вчера, никой не се е явил на назначените интервюра. До сега, до сега 14 души а, са отишли в Албания. А това трябва да представлява един излаз, свободен за излизане от лагера. На 9 февруари имаше атентат, деветима жители на Ашраф бяха а, убити, а пък правителството носи своята отговорност за жителите на Ашраф. Това не е трябвало да се случи. А, протестирахме много енергично и призовахме да се демонстрират и предприемат всички мерки за закрила. Не, не би трябвало да се допуска подобен атентат като този на 9 февруари. И още нещо, което мога да спомена са думите, които се използват от населението на Либърти, но така и на Ашраф. Вече говорих за Шраф. Проектът беше отхвърлен от правителството. Другата идея беше да се разделят Юнами от UNCR. Разбира се, това не може да стане. Меморандума на разбирателство беше подписан от Юнами с UNCR, така че не може да се прехвърля досието към UNHCR. Мисля, че има ясно споразумение че те са поели отговорността заедно. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за вниманието. Herzlichen Dank. Als erster hat nun das Wort. Господин Стивенсън, председателят на делегацията за сътрудничество с Ирак, има думата. Благодаря ви, че ме дадохте думата. В началото на изказването на господин Коблер ми стана интересно да чуе какво мисли той за влушаването на ситуацията в Ирак. Той спомена за 700 смъртни случая само за миналия месец. Борбата между общностите, религиозните общности, която, за съжаление, може да ескалира в гражданска война, освен ако не се предприемат незабавни мерки за въвеждането на нерелигиозно правителство на всички хора. Жалко е, че госпожа Навет Пели в Женева критикува ирабското правителство за увеличаването на броя на екзекуциите в страната. Тя каза, че все едно се вкарват животни в кланица. в Багдад не казахте ли същото? Вие ни казахте, че трябва да се отчитате двете страни. Протестиращите се, които са на улиците, по улиците във всички основни градове в Ирак, всеки петък и протестират. Но казахте, че не можете да вземете тяхната страна от политическа гледна точка, че трябва да вземете всяка страна предвид да работите с правителството. Виждам от снимки, че много от тези протестират срещу вас, срещу вашата позиция на сътрудничество с правителството по някои от тези въпроси. Относно втората част от вашето изказване, Кемп Ашраф и Кемп Либерти, казахте ни, че сте били посредник при доброволното презаселване на 3100 жители от Ашраф в Либерти. Подписали сте едностранно меморандум за разбирателство с иранското правителство без съгласието на хората от Кемп Ашраф. Вие идвате тук в парламента, господин Коблер, с снимков материал, показахте на мен и на други колеги снимки за кемп Либърти и че всичко там е наред, е гарантирана безопасността на хората от Ашлав, които отиват в Либърти хуманитарния характер на лагера и бързото презаселване, преместване на хората след като отиде там. Тахар Абмедра, един от високопоставените възслушители, подаде оставка след дълга кариера в ООН и под клетва и световски показания на изслед... по време на изслушване в Американския конгрес, той казва, че вие сте манипулирали тези снимки. Не мога да повярвам, че ще донесете манипулирани снимки, за да заблудите евродепутати. Ще бъде кратен, господин председател че ще направите подобно нещо, подобна фалшификация. Когато казвате, че е имало атентат през февруари, в резултат на който са загинали 8, вие самите казвате, че безопасността ще е гарантирана в Кемп Либърти защо 3 месеца по-късно за тези 3100 няма каски и бронежилетки? Вие оставихте тези лица изложени на опасност. Ще спра до тук. Но, доколкото разбирам, няма сътрудничество с хората от Ашраф. Тук имам 400 40 имена. Имаме половин час, 10 са желаящите за изказване, трябва да дадем възможност на всеки. И трябва и господин Коблер да също да даде отговор. Следващия оратор за минута и половина. Госпожа Лох Билер, благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка. Господин Кобел работя в Комисията по правата на човека и такива са и въпросите ми в връзка с проблема за заплахта от разпадане на страната. Знаем, че има мъчения в затворите и много смъртни случаи вследствие на тези изтезания. Също времено съществува една независима комисия по правата на човека там. Доколко тя е в състояние наистина да работи, за да постигне нещо. Освен това всички казват, че Ирак не бива да се разглежда изоритно. Иракски бежанци от Сирия се връщат, сирийски бежанци преминават в Ирак. Каква е ситуацията с бежанците? И на последно място разказахте за лагера Ашраф. Последния път, когато бяхте тук, настойчиво ни призовахте да апелираме към съответните си страни, които представляваме, да приемат е, бежанци от е, тамошните региони. Сега съм изненадана да чуя, че няма сътрудничество. Знам много добре, че моето правителство прояви готовност да приеме бежанци сега, мисля, че не може да се говори, че няма готовност за сътрудничество. Може би там режима е толкова авторитарен, че не се знае нищо за е, тази възможност. Благодаря. Yes, uh, thank you very much. Благодаря ви. Първо, много съм доволен, че водиме пространствена дискусия за Ирак, за националното развитие, трудностите, ролята на ООН, отправен е ясен призив за по-силна роля на Европейския съюз. Това е нещо, върху което трябва да помислим. Днес сутринта обсъждахме че нямаме някакво решение на външните министри за Сирия. Апела става все по-ясен. Трябва да направим нещо по въпроса. И на второ място, това, което виждате на терена, като оставим на страна политическото присъствие, попули... какво точно виждате на терена? Аз не съм съгласен с това, което се каза за МИК. Човек може да обсъди вътрешната и структура, тя съвсем не е демократична. Тези, които защитават тази организация, хубаво, това е тяхно право като парламентаристи но ще ви помоля да не обвинявате господин Кобле, че фалшифицирал снимки, което наистина е срамота за нашата комисия. На следващо място, регионалният аспект е много важен. Вие го споменахте и сте прав. В дискусиите обикновено обсъждаме Сирия, след това Черна гора, Културното, религиозното изменение се губи често, защото се взираме в отделните държави. И на въпроса какво може да направи Европейския съюз с цел регионализация на подхода, най-вече по отношение на положението, на тежкото положение в Сирия днес. Благодаря господин Ламсторф служебния председател, временно изпълняваща длъжността председател, дава думата на госпожа Гомеш. Благодаря ви, ваше превъзходителство, за това, че отзовахте на нашата покана. Моля да не запознаете за това как вие разбирате за конфликта в Сирия, отражението му върху Ирак. Смятате ли, че той има пряко отражение върху религиозната борба, която се води в Ирак и която визирахте. До каква степен самите иракчани си дават сметка за това. Тук визираме изпълнителната власт. И ще ви моля да бъдете по-конкретен. Какво означава по-голямо политическо присъствие на представители на ООН Аз познавам госпожа Васкова. Мисля, че тя е удачен избор и може да помогне на иракчаните да намерят решение на проблема, защото, както вие казахте, Европа има интерес от обединен и демократичен Ирак. Какви са ограниченията? Когато бях докладчик за Ирак, в моя доклад от 2008 година казвам, че липсата на автономно присъствие на Европейския съюз е сериозно ограничение. Това единствения проблем ли е или има и други проблеми? Например, инструкциите, които получава колегата от Брюксел. И последно на въпроса за Емикай. Ще ви помоля, господин председател, да помолите госпожа Аштан да дойде тук, тъй като става дума за 12 милиона евро от парите на европейския данокоплатец, които се хвърлят за евентуално подпомагане на хуманитарна операция, която има и политическо отражение – а именно да се преместят живущите от Ашраф към по-безопасни места, тъй като те не могат да се върнат. Но явно властите не позволяват това. Ръководните органи не позволяват това и му пречат. Нещо, което визира господин Коблер. И има доста доказателства в това отношение. Искам госпожа Аштън да даде отчет. Да каже какви съобщения получава от ООН, какви доклади получава и какви доклади получава от делегацията на Европейския съюз. Възмутително е, че хората от Кемп Ашраф нямат свобода да говорят с Върховния комисар по беженците към ООН. Изобщо не подкрепям подхода на някои колеги. Те се превръщат в инструмент на иранската делегация, заклемяват хора като вас. Тук има подръчности на МК, което просто имат за ясна цел да заклемят вас и ваши колеги. Последен в списъка господин Кукан. Искам да задам няколко въпроса, но ще се въздържа, тъй като те са сходни с казаното от господин Стивенсън. Едно лично наблю... мое наблюдение, то е свързано с това, което казахте за условията в Ашраф и Либърти. Поправете ме, ако греша, Аз съм съгласен с вас, че е тежък живота на тези хора, липсват им елементарни неща, които всички ние имаме, но мисълта ми е, струва ми се, че вие възпрехте позицията на обективен наблюдател. А, мисля, че ваше задължение, господин посланник, да се опитате да помогнете да се подобри живота на хората там. Това е моето наблюдение. Neighbor, Следващият оратор е моят добър съсед, господин Ландсбергис. Благодаря ви, господин председател. Господин Коблер, вие бихте ли подкрепили една идея за разследване на, цитирам, действията на Мартин Коблер и неговите действия срещу жителите на Ашраф и Либърти, край на цитата, както е представено от 18 политици и адвокати, в тяхната декларация от 27 май, като призовават президента Обама, председателя Банки Мун да предприемат мерки в тази връзка. такова разследване може да изчисти вашето име от много обвинения за сериозни нарушения. Вие поискахте ли и ще поискате ли подобно разследване също така? или пък просто изчаквате кротко края на мандата си. без да предприемете, да поемете отговорност за действията, въпреки че много иракски политици ви обвиняват и определят своите, вашите действия като катастрофа. Additional question. What has Iranian допълнителен въпрос. А какво правят ирански власти в чужда страна, като Ирак? Защо те се намесват и ви изпрозват като пратеник за провеждане на политиката на Техеран срещу едни толкова мразени бежанци? Thank you, Chair. Uh, I would like to talk... Благодаря ви, господин председател. Казва господин Качен. Искам да говоря за териториалното единство на Ирак. Много сме близо до дезинтеграция на страната. Процесът все още не е стигнал до там. Вие обявихте завръщането на иракски, депут... на кюртски депутати в Ирак. Но всъщност отношението към сунитите излиза извън всичко разумно. Така че приемам вашето съобщение, ви, че ще се опитате да създадете по-добра атмосфера за бъдещето, но за съжаление политическата атмосфера е толкова отровена, че ние трябва да се концентрираме върху всякакви альтернативи и различни сценарии. Така че моят въпрос е много конкретен крайна сметка ще се стигне ли до нещо, което да, под, да подсили демократичния процес? Ще трябва ли да изобретяваме средствата, така че да се общува с премиера Малики и да се стигне до край на поведението, което наблюдаваме до този момент? какво ще стане с назначаването на министри на вътрешните работи на отбраната. Очакваме го от много дълго време. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да продължа с условията на безопасност в Кемп Либърти. Споменахте терористичната атака или удара с ракета от преди няколко месеца как е възможност, няколко месеца, при които можеше да се въведат всички подобрения? Защо не настояхте в Кемп Либърти да има а, такива оръжия, които имаше в Кемп Ашраф. Или пък други устройства, чрез които да може да се чувстват сигурни. Кажете ни защо. Много ви благодаря. Само ако ми позволите да направя един коментар населението, обикновеното население на Ирак е поставено под по-сериозна опасност. 700 обикновени е, иракчани загубиха своя живот през април. Това е реалността и ние също трябва да видим това в този контекст. А, господин Коблер е изправен пред цялата тази ситуация, не само пред ситуацията в камп Либърти, но и а, ситуацията в цялата страна. ООН не, отговаря изцяло за това, но и също и други а, страни. Следващия ни оратор. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря на холандски, ако нямате нищо против. Ehm, Искам още веднъж да се върна на ситуацията в иракската част на Кюрдистан. Както знаем, на 20 април имаше местни избори в 12 от 18 избирателни района. Това, което много ме смая, е, че същевременно се проведоха избор, избори и в други региони. А регионът на иракския Кюрдистан де юре принадлежи към Иран, но де-факто е независим тази тенденция на де-факто независимост, на фактическа независимост се задълбочава. Например, има пазар за износ на нефт от този регион. Искам да попитам дали има търговия с Турция с такъв петрол и дали това заплашва отношенията. Сега за сигурността на бежанците и във връзка с възможността за ескалиране на гражданската война. Какви ще са последствията за хуманитарната ситуация, например на бежанците от Сирия? Какво влияние ще окаже такава война върху съседните страни, включително и в Йордания? А страни като Йордания не биха могли да оцелеят без да бъдат въвлечени в такъв конфликт. Um Много благодаря. Извинете ме, че закъснях, но успях да чуя част от дискусията. Може би вече сте отговорили на този въпрос, но ще го задам. Смятам, че наистина трябва да се съсредоточим върху това да дадем възможност на хората от а, лагера Ашраф да отидат а, в други страни, където да им се предложи сигурност. А, колко от страните са, колко от бежанците вече могат потенциално да намерят убежище в такива страни? Аз мисля, че това трябва да е основната цел. Тези хора да бъдат изведени и да им се предложи сигурно убежище. Проблемът се разбира се не тези хора, а ръководството, което не е заинтересовано тези хора да бъдат по-добре, защото няма да може да ги контролира, ако бъдат разпределени из Европа и им се предложи сигурност. Благодаря ви, господин председател. За мен е лесно да продължа, защото мога да се присъединя към молбата на колегата. Но ние също споделяме големите опасения за ситуацията в Ирак и за връщането към гражданска война. Но въпросът ми е следния. Вие, господин Коблер, като че ли също сте една противоречива фигура в Ирак, защото няколко парламентаристи, включително господин Лави, ръководителя на опозицията, поиска евентуалната ви оставка, смятайки, че вие сте прекалено близко до правителството. Вие казахте, че се опитате да поддържате дистанция. Аз знам, че това е трудно. Но основният проблем когато говорим за камп Либърти, е хуманитарният проблем – като оставим на страна всички политически мотиви. Там има над 3000 души. Но ние, нито вие, можете да дадете разумен отговор за тяхната безопасност, за тяхната сигурност. Вие казахте за тяхното прехвърляне, че сте под натиск от иракските власти. Ясно е, вие предадохте това послание, но също така казахте, че ще се гарантира безопасността. Сега след атентата от 9 февруари няма никакви гаранции, че няма пак да се получи подобен проблем. И мисля, че 80% за липсата на сътрудничество за живущите е, е свързана не с тяхното поведение, но нека да направим всичко възможно, да ги изведем от Ирак. Не е възможно те да останат там. Държавите трябва да намерят съответното решение. Благодаря. Благодаря ви, господин председател, казва господин Хигинс. Сега проблема с подобна среща е, че ние хвърляме всякакви въпроси, предложения. а това, което ще получим, няма да бъдат точни отговори. Във връзка с казаното от господин Коблер, вие казахте, че над 300 души са отишли в Албания. Това не е вярно. Всъщност става дума за 40. А в Германия 100. Що се отнася до проблемите, те като че ли стават все по-лоши, не се подобрява положението. Що се отнася до имуществото и Ашраф, там има сериозен проблем, тъй като хората са инвестирали свои средства. Вие казвате, че а, правителството смята, че онези, които стават в Ашраф, са терористи. Вие с всялото си въздействие в ООН не може да убедите останалите, че тези хора не са терористи. Така ли излиза в крайна сметка? На следващото място казахте, че сега съда ще нареди те да бъдат изведени. Това ме плаши, защото след атентата от 9 февруари няма никакви гаранции, че тези хора няма да бъдат избити. И тук не сме споменали у нези, които са били сериозно ранени и се нуждаели от медицински грижи. Така че наистина ситуацията е ужасяваща липсата на мобилни телефони. Това означава, че с тези хора няма връзка. Така че какво може да покажете вие с вашата юрисдикция, с вашите правомощия, с вашите права? Какво може да покажете? Ами, крайна сметка, ситуацията е ужасяваща. Това можем да кажем в крайна сметка. Ако аз бях член на съвета по сигурност, щях да ви уволня. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Благодаря, господин председател. Господин Кобле, аз не съм ваш съотечественик, като ваш защитник, господин Ламстров. Преди две години, преди да се преместят хората в Кемп Либерти, вие дойдохте в парламента и казахте три основни неща. А именно, в Либърти стандартите на живот ще последни същите като в Ашраф. Ще бъдат проведени интервюта с живущите и бързо ще бъдат изпратени в трети страни. Обстановката ще е много по-безопасна от Ашраф. Показахте ни е, е, снимки на това колко чудесно място е Либърти. Според мен нито едно от тези обещания не бе изпълнено. Основният проблем, според мен, е, че живущите в Ашраф не ви вярват. Не можете да сте надежден посредник, когато една основна страна по конфликта, беженците в Кемп Либърти не ви вярват. Вие може би гледате на тях повече като на част от проблема, отколкото на решението. Не смятате ли, че е време да си подадете оставката? господин Сарвама. Ще бъда кратък. Много жалко е, че дискусията често се средоточава върху едно лице. Не трябва да е така. Тя трябва да е за 3100 души, които очевидно не могат да определят сами съдбата си Няма значение дали са се били някакво с оръжие, сега вече не го правят. Тъй като вие сте специален представител на ООН, трябва да ви задам следния въпрос. Какво ще направи ООН, за да реши основните проблеми, свързани с безопасността? Господин Геринг е бивше лице, бил участвал в Миропазваща мисия. Най-малкото е да се даде каски на тези хора. ООН е, в крайна сметка носи отговорност. Той е страна по споразумението за преместване на тези лица. Не ви питам в личен план, питам ви като представител на международна организация какво ще направите, за да гарантирате безопасността на тези хора. Коблер. Господин Коблер. Благодаря. Ще започна с политическите въпроси първо. Положението на правата на човека и екзекуциите. Господин Стивенсън попита, нищо ли не правите за екзекуциите? Много правя по този въпрос. Споменахте Нави Пилай и нейното предсъобщение. Сигурен съм, знаете, че два дни преди нея аз също излязо с декларация против 21 екзекуции, тъй като ООН има за политика да не се налага смъртно наказание и да се въвежда мораториум върху него. Нави Пилай също излезе с изявление, с една доста модерна фраза 21 екзекуции. Те са като вкарване на животни в кланица. Така си е. Аз също осъждам тези екзекуции, но ви питам, от тогава насам колко екзекуции са били извършени в Ирак? Имаше още две, веднага след изявлението, след това няма нито една. Господин Стефансън, някои неща е по-добре да се вършат дискретно. По-хубаво е да не се правят високопарни изявления, е да се спасяват животи, отколкото да има високопарни изявления, правителството да отива във ъгъла и да продължават екзекуциите. Има 250 още, които чакат изпълнение на смъртно наказание и поне с наша помощ за момента няма екзекуции в Ирак. Това може да се промени в бъдеще, но така или иначе това е факт и е част от нашия мандат. Мъченията – на второ място и положението в затворите. Тук нещата са същите. Имаме и ясна политика за правата на човека. Тя е част от нашата програма. Казвам го тук и пред всяка телевизия, а също и пред министър-председателя. Всяко мъчение е мъчение на мнозина. Мъчението е ендемично. Побоя е ендемичен. Той не е изключение, то е правило. Какво повече може да се направи? Все ме обвиняват, че не говоря открито. Аз говоря открито против мъчението, нарушението на правата на човека, признанията изтъкнати с, изтъкнати с насилие. Аз съм работил в сферата на правата на човека и за мен е чест да правя това. Това го правя и пред власти имащите. Не става въпрос, че ние си мълчим. Всяко мъчение е мъчение на мнозино. И подобрението на положението в затворите. Как да се намали мъчението? Как да се подобрят правата на човека? Как да се намалят злоупотребите с тях? Въпросът не опира само на думи, а и на, до дела. Беженците – много важен проблем. Мнозина от вас говориха за тези 3200 имаме над милион вътрешно разселени места, много сирийски беженци. Стоте хиляди беженци от Сирия също са много важни за нас. Има лагери близо до граница, които могат да бъдат засегнати при артералийски обстрел – Нашата хуманитарна пр програма обръща голямо внимание на беженците. Относно присъствието на Европейския съюз, господин Ланстров, искам да дам от, открит отговор. Ценя много работата на посланника на ЕС. Тя е, това е страхотна жена, бивш ваш колега. Вижда се, че следва политически подход. Въпросът е какво пространство има за политически действия с правителството. Много важно е с нея да са посланиците на Европейския съюз, да отиват при председателя на парламента, министър-председателя, заместник министър-председателя. И това започна преди няколко месеца започна се активно действие да се предават послания. Не става въпрос само за демаршите за смъртното наказание, което е много важно, но също отправянето на политически послания с силата на всички европейски посланици, които стоят заедно с нея. Тя се обръща към министър-председателя, председателя на парламента и казва, вие като политици носите отговорност да не позволите страната да се разпадне. Ето това е присъствие и комуникация с обществеността относно развитието на страната. Eurojust Lexus ще бъде поетапно отеглено, но се нуждаеме от успешен проект. Искаме се звездичките от европейското знаме да увенчаят много по-успешни проекти в сферата на правораздаването, затворническата администрация, правата на човека. По тези въпроси само ние и ООН не можем да действаме обучението на директорите на затвори, за да се подобри живота на лишените от свобода. Това е нещо, което Европейския съюз може да направи. Да се използват няколко пилотни затвори, с които да се работи активно. Аз обръщам много внимание на присъствието на Европейския съюз. Парламента в Ирак не заслужава мнението си сега. Напускане на парламентарната зала, бойкоти, партиите напускат залата, не си вършат работа. И депутатите там носят вина за политическата патова ситуация. И е хубаво да се обърне внимание на междупарламентарните отношения. Хубаво е вие да се свържете с колегите си от Ирак и да изготвите един междупарламентарен план. Но тук се натъкваме на едно затруднение. Винаги, когато повдигам този въпрос, се казва, да, но единствената точка от дневния ред е Кемп Ашраф. Чух ви разочарованията, споделям ги. Наистина е разочароващо, че няма липса на напредък. Чух вашите разочарования. Това не е единственото. Това някакси монополизира връзката ви с правителството и с парламента. А те придобиват все по-голямо значение, тъй като изпълняват демократични функции. Трябва да се преодолее този едностранен подход, да поставим акцент върху правата на човека, мъчението, измъчването, да не се говори само за Кемп Ашраф с иракските парламентаристи, тъй като много важни теми стават заложници на темата за Кемп Ашраф. Относно Кюрдистан и Турция, ако искате да чуете моята честна преценка, честно мнение, няма да се разпадне държавата, няма да има декларация за независимост в близко бъдеще. Държавата Кюрдистан ще, ще остане в Ирак. Парламентаристите, членовете на кабинета се върнаха в парламента, за да участват в политическите дискусии там. Отношенията с Турция са много добри. Отношенията на президента Барзани с Турция са много добри. ПКК се завръща от май, който е добър знак. Имаме прекратяване на огъня, примирие, което е хубаво за отношенията между кюрдите, Багдад и турците. Но за KRG, вие имате връзка с тях, с тези парламентаристи. Трябва да работите с тях. В момента ще се отложат изборите. Това не може да стане така, защото е само едната партия се, струва, се счита за прекалено слаба. Не може с 6 месеца да се отлагат избора и така трябва да се свържете с парламентаристите, да ги помолите да спазват графика, да не се подават на политическия натиск. Те се нуждаят от вашата помощ. Отражението на Сирия върху Ирак. Много от проблемите в Ирак са си вътрешни. Те възникват там. Да речем, че Сирия и Ирак са спокойни, всичко е спокойно. Възниква въпроса за липсата на вътрешни граници, правата на човека, корупцията – економическата политика в публичния сектор, която пречи на процъфтяването на частния сектор. Това не е свързано с Сирия. Сирия влушава нещата. Разбира се, сунитите много внимателно следят случващото се в Сирия. Въпросът е да се намали напрежението и да се съберат заедно партиите маргинализацията на сунитите. Това е много важен въпрос. Ние искаме правителството да гледа сериозно на въпроса. Няма значение дали е легитимно или не е искането, с изключение на насилието, правата на човека и религиозните общности. На тези неща гледаме сериозно, но е много важно правителството да погледне сериозно на исканията. Не е в ничи интерес да се стигне отново до гражданска война, като тази от 2006-та. Накратко за Кемп Ашраф. Всички сте запознати с историята. Меморандума за разбирателство е подписан, защото имаше въпиюща нужда. Армията искаше да отиде в Кемп Ашраф, където имаше 3200 души живеещи от декември 2011. Министерския съвет кабинета взе реше да се опразни насилствено кемп Ашраф. Имаше два подобни опита преди това. И за господин Стивенсън, 45 са загиналите през 2009 45. Опитахме се да намерим изход от положението. Ние не излизаме с политическа позиция по въпроса дали тези лица са терористи. Ние не съдим за това. За нас те са човешки лица и мисията е хуманитарна. Проведохме 10 срещи, 17 часа, водихме преговори. Съгласен съм, че те не са част от меморандума за разбирателство на 26 декември. Един ден след подписването жертвах коледната си вакансия, отидох в Париж, обсъдих с Мирием Раджави меморандума за разбирателство. Последваха 9 още срещи през 2012 година. Всичко бе договорено, не е официално подписано, но все пак бе направено с цел да се спаси живота на живещите в Ашраф и да не се позволи намеса на иранската армия. Ако беше станало това, наистина щеше да имаме кръвопролитие. Иранската армия и полиция имат проблеми с контрола върху безредиците. Бяхме свидетели на това преди три седмици. Имаше проблем с една демонстрация. 40 починаха в крайна сметка. А, относно оставката и моето уволнение, пишете до генералния секретар. Той ще ви пише. Отговора му е ясен. Той бе даден пред всички в точка 18 от последния доклад за Ирак се изразява неговото доверие и той стои зад идеята живущите в Ашраф да отидат в трети страни, да не се връщат. Има и друго изречение. Молят се всички да харчат парите, които използват е, лобиращите. По-добре. Тези пари, които дават лобистите да се харчат по-добре за презаселването на живущите в Ашраф. Това е мнението на Банки Мур. Той никога не е искал моята оставка. Не знам е, откъде ви идват тези идеи. Всеки има мнение по въпроса си, по въпроса. Но политическата дейност, при атмосфера, в която имате салафи, сунити, алкайда, ясно е, че не може всички да са доволни. Задачата е тежка, но ние вършим. Има такива, които искат моята оставка, защото мисля, че не си вършат добре работа. Това е хубаво. В днешен Ирак всеки може да иска това. Не беше така при Садам Хюсейн. Тогава никой не можеше да иска оставката на министър-председателя. Сега всеки може да иска оставката на министър-председателя и на моята личност. Това е хубаво. Това е израз на свободата. Като цяло, мисля, че се преувеличава въпроса и имам добри отношения с господин Раби. Веднага му се обадих след тези публикации в пресата. Той никога не е искал моята оставка. Просто това не е истина. Не искам да се спирам повече на този въпрос. Моля ви да прочетете точка 18 от доклада на генералния секретар, където се правя и към всички лобиращи да инвестират тези средства и време в презаселването на живущите в Ашраф. И тук се връщам към този, който каза да поставим акцент върху презаселването. Честно казано, не мога да разбера как някой казва, че сигурността не е на ниво в страната и в Ашраф. Аз заклемявам атентата от 9 февруари. Това е пагубно за целия процес. Не трябваше да се случва. време, обаче същите тези хора казват, искаме те, тези лица да останат в Кемп Либърти. 210 лица има, които могат да отидат в Албания. 210 за Албания, 100 за Германия, т.е. 310 общо. 310 има оферти за презаселване. Призовавам ви, вас, тези, които поддържате МИК, да им кажете, да се възползва от тази възможност да напусне Ирак. Ирак е опасно място. Не е препоръчително човек да стои в Кемп Либърти. Не може да човек да твърди, че не е безопасно в Кемп Либърти, в същото време да каже останете знак на солидарност. Трябва да се приемат офертите. Само 40 са презаселени в Албания след 6 месеца. Аз бях с Бериша, с представителя на ВКБ ООН, американска делегация – много важно е да се отвои бройката, да се изселят тези лица. Това е много важно, особено ако се твърди, че безопасността не е на ниво. Ние не гарантираме сигурност на никой. Сигурността е в правомощите на иградското правителство. Ние подпомагаме беженците, с средства за лична защита. Но все пак лагерът се управлява от Ирак. Правителството отговаря за безопасността. 700 са загиналите, както каза председателя. Този месец бройката ще е повече. 85 починаха завчера. Най-вероятно това ще се случи отново, така че моят апел е напуснете страната. Мога ли да ви попитам за принудителното изселване? За принудителното изселване. Да, принудителното изселване и мен ме плаши. Ужасяваме. Но, нека да ви кажа, че вече тук съм на края на силите си. Повече не можем да направим. Водим преговори, разполагаме с имената на тримата адвокати. Нямаме правомощи от Париж да разрешим ситуацията, като назначим тримата адвокати. Има определени условия. Те не са преследвани а, от правителството за техните дейности. Ние обсъдихме този въпрос, предадохме това послание повече от 10 пъти, че трябва да се номинират адвокати. Париж не номинира адвокати. И тук искам вашата помощ, да им кажете веднага, веднага да ни дадете правото да прехвърлим адвокатите, защото в момента има така се стигна до едно запушено положение, до патова ситуация отново, защото те не отговарят на нашите имейли сили, нищо няма да можем да постигнем, ако не успеем да предприемем своите действия тук. Принудителното изселване и сигурността, какво правим ние тук. Искаме всяка седмица правителството на Ирак да подобрява структурите по сигурността. Има в момента 69 бункера, има и други структури, които се изграждат за подобряване на сигурността. Но също така те стените бяха премахнати в началото по искане на живущите. Вие си спомняте тези дискусии, защото те казаха ми това е затвор, затвор. И а, тогава казахме, нека да се махнат тези стени. Сега пък искаме обратно. Е, знаем, защото аз имах своите резерви за премахването на стените, които бяха изградени при американците. Е, и имах своите резерви за разрушаването на стените. Аз не съм казвал, това е рай. Не, нищо такова. Това не е място, на което аз искам да живея. Затова е важно да остане временно е, място за живеене и живущите да отидат другаде. И наистина, ако ми позволите, позволите, това е хуманитарна ситуация. Ситуация е проблем с права на човека, този лагер. Много ви моля да направите всичко възможно за решаване на проблема с свободата на предвижване, свободата на достъп до информация, да могат да говорят с нас, да комуникират с Върховния комисариат по беженците. Европейският парламент, който според мен представлява ценностите на правата на човека, като европеец, аз съм убеден в това. Не може да се пренебрегват тези структури в Кемп Либърти, когато хората са разделени, когато има 18 отделни столови, така че хората да не се събират в една и съща столова. Хората биват заключвани в стаите си, ако се смята, че не е удачно да говорят с нашите наблюдатели. Това ли е политиката по права на човека, на европейците? Не, не мисля, че е така. Мисля, че е задължение на парламентаристите е да работят не само по премахването на смъртното наказание, мъченията, изтезанията в затворите в Ирак, но и е да не подкрепят една структура, която е организирана по такъв начин, че да не позволява на хората свободно движение, както и свободата да напускат лагера. Онзи ден а, един от живущите избяга. Той куцаше и те го извлякоха обратно. Нашите наблюдатели се а, намесиха, дойде полицията и го извадиха другата страна. Така че това е политиката в Кемп Либърти и просто не мога да разбера защо се пренебрегват тези факти в една организация, която се е ангажирала с правата на човека и която винаги включва правата на човека в своята работна програма, а пък пренебрегва такъв случай. Това е последната ми дума. Благодаря ви, господин председател. Ви благодаря, господин Коблех. Вчера поканих с писмо Яна Ивашкова да дойде тук в нашата комисия, за да чуем и нейното мнение за положението в Ирак и възнамерявам да се свържа и с председателя на външната комисия на Иракския парламент, за да го поканя тук да продължим този разговор. Смятам, че вникнахме в драматизма на събитията в тая страна. На практика всеки иракчанин трябва да носи е, каска и противокуршумна жилетка. Просто всички са застрашени. Особено през последните е, месеци. Само за април повтаряме 700 жертви убити. Всички трябва да бъдат, да получат закрила. Не можем да правим разлика между хората. Разбира се, че трябва да бъдем реалисти, защото са сравнително ограничени възможностите на международната общност да се намеси, освен ако не влезем с войски, което се видя първия път, каква грешка. Аз винаги съм бил, бил против тази война, още преди 10 години, заради което си навлякох и много конфликти в своята страна, но във всички случаи трябва да действаме. Мисля, че трябва да обсъдим въпроса и в страните, които представляваме. Организираме големи хуманитарни акции. А, нашите страни не са в състояние да предоставят място за подслоняване на този, тези хора. А, у нас са стотина, в Албания са доста и оттам на там са почти никакви местата. Доколкото чувам, в лагера Шраф, лагерата Шраф се простира на около 30 квадратни километра. Не знам дали е вярно, но не знам. Освен това, има в Великобритания лагер в Съсек с площ 30 квадратни километра и в Великобритания се гледа на тях като на нелегални иммигранти. Само помислете. Освен това трябва да бъдем честни. Иракците казват, не желаем тези иммигранти. Ние също много често казваме, че не искаме нелегални иммигранти. Просто е крайно време да си поемем отговорността и да направим така, че тези хора да получат сигурност. А, трябва да отидем в столиците си и тези от нас, които имат съответните а, контакти, е, да разговарят, да създадат условия, да се проведат съответните интервюта, за да могат да бъдат изведени тези хора оттам. Може би в интерес на тези хора трябва да работим съвместно, вместо да се обвиняваме взаимно. Просто в техен интерес. Аз не вярвам на ушите си това, което чух днес, че няма интернет в лагер oder dass man kein Mobiltelefon haben kann. Äh, oder dass man или че има само един телевизионен канал и то само с пропаганда. Просто господин Коблер не вярва на ушите си. Ако всичко това е вярно, проблемът е огромен. Разбира се, че ще разпитам, ще потърся и допълнителна информация дали всичко това е вярно. И то е, по нареждане на управата на лагера, а не на ОНЕ. Просто това е нетърпимо. Ще се опитам да получа реална информация от неутрални източници за да помислим как да помогнем на хората там. Благодаря господин Коблер за всички положени усилия през последните две години в Ирак. Ако не се видим официално, ви желая и всичко най-добро за новата мисия. Мисля, че е, ще продължим този разговор с Яна Ивашкова, най-сетне е крайно време да намерим решение. Умръзна ни да гледаме тази война. А, налага се да помогнем на хората, ако хората ни позволят да им помогнем. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Вие äh, kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da möchte ich преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тя ще се разгледа при закрити врата, така че настойчиво моля